Dear colleagues, let's start. Председателят, уважаеми колеги, нека започнем заседанието. Първа точка – приемане на дневния ред. Нямаме много точки в дневния си ред. Предстои да разговаряме с председателя на надзорния комитет на ЕЦБ и министъра на финансите на Латвия в рамките на економическия диалог. Но ще се проведе още едно заседание на Еврогрупата, посветено на удължаването на срока на програмата за макроекономически корекции в Гърция. Поради това господин министърът няма да може да дойде на нашето заседание и срещата с него се отлага. Други съобщения. Първо, имам една добра новина. Бе постигнато политическо споразумение по време на тристранните разговори за регламента за прозрачността и докладването по сделките с ценни книжа. Резултатът бе много добър. Постигнахме споразумение с законодателя за първия регламент за сенчестото банкиране. Много от позициите на парламента бяха включени в окончателния вариант на текста, така както бе договорен от съвета и парламента. Поздравления за докладчика, за екипа преговарящ от наше име и за секретарията ни. Нека ви уведомя също така, че Европейският парламент и Единният съвет по преструктуриране постигнаха споразумение за практическия процес за гарантиране на демократична легитимност и контрол върху работата на съвета за преструктуриране. Ще бъдат финализирани някои технически детайли, след което споразумението ще бъде предоставено на председателския съвет. Той ще предостави първоначален мандат за преговори. Състояха се вторите три странни разговори за регламента за критериите. Il, uh бе постигнат известен напредък, но има все още много работа, затова тристранните разговори ще продължат по време на следващото председателство. Близо сме и до постигането на споразумение по още една директива. Окончателните. Ният триалог вероятно ще се състои и дния четвъртък. Yes, finally an econ delegation uh, uh, has... Делегация на нашата комисия миналата седмица посети Мадрид. Посещението бе много ползотворно, много интензивно и интересно. Срещнахме се с представители на компетентните органи в Испания, с които обсъдихме широк кръг от въпроси това число економическото и финансово положение на Испания. Говорихме и за приноса на Испания към изготвянето на доклада на петимата председатели. Благодаря ви. Нека сега приветствам сърдечно с добре дошъл Даниел Нуи, председател на надзорния комитет на Европейската централна банка, създаден в рамките на единия надзорен механизъм. Това е първото публично изслушване с господин Нуи за тази година, съгласно междуинституционалното споразумение между парламента и Европейската централна банка и взетото от координаторите през месец май решение. Днес предстои да разговаряме с господин Нуи по следните теми. А на кредит, проект иницииран от Европейската Централна банка във връзка с събирането на данни за кредити предоставени от банките на нефинансовия сектор, капиталовите изисквания за банките и процеса на надзор. Даниел, имате думата. Благодаря. Господин председател, уважаеми членове на Европейския парламент, радвам се, че отново съм на ваше заседание. В уводните си думи ще ви представя положението в банковия сектор, който е предмет на надзор от страна на единия надзорен механизъм. Ще се спра върху наши настоящи проекти. След това ще се спра върху капиталовите изисквания за банките както и аналитичния набор от данни за кредитите или анакредит – ще се спра накратко и върху сътрудничеството ни с Единния съвет за преструктуриране. Нека направя сега преглед на положението в банковия сектор. Банките в еврозоната продължиха да постигат напредък при справянето с необслужваните дългове, като същевременно се приспособяват към промени в нормативната уредба и оперативните условия. Цялостната ни оценка показа, че банковият сектор разполага с добри инструменти, за да се справи с най-вероятните сътресения. Но има още две големи предизвикателства. Първо, сравнително ниската рентабилност. Тя се дължи на все още нестабилното и неравномерно възстановяване на економиката, както и на ниските лихвени проценти, които оказват натиск върху нетните лихвени маржове. Явно положението се подобрява, но е вероятно бизнес моделите да трябва да бъдат коригирани и в бъдеще. Второто предизвикателство е свързано с проблематичните активи в балансите на много банки, които се отразяват зле върху капацитета им за кредитиране. Това въжи най-вече за банки, които работят при по-нестабилни економически условия по места. Справянето с проблема с необслужваните кредити изисква цялостен подход. Няма еднозначно решение, тъй като първопричините за проблема са разнородни включват общото и економическо положение, недобрите практики на банките, слабата нормативна уредба за погасяването на дълга и липсата на капацитет на ниво съдебния, съдебна система. Някои от тези първопричини надхвърлят рамките на мандата на механизма за надзор. Ниската рентабилност и големият обем на проблематичните активи продължават да се отразяват върху капацитета на банките да натрупват капиталови буфери и да кредитират реалната економика. Сега ще се спра върху наши ключови проекти и решения. През март месец упоменах, че процесът по създаването на единия надзорен механизъм е успешно приключен, но ни предстои още работа, за да гарантираме стабилност. Всеки ден трупаме опит. За някои неща просто е необходимо време, като например за създаването на обща култура на надзор в рамките на механизма. Ежедневно ще работим за създаването на такава култура. Уверена съм, че ще постигнем резултати. След изтичането на 6 месеца прегледахме приоритетите си в областта на надзора с цел да ги актуализираме, като вземем предвид неодавнашните промени и оценката, която направихме на ключовите рискове. Необходимо е да направим промени, за да отговорим на изискванията на директивата за преструктуриране и оздравяване на банките, както и на изискванията по други механизми. Качеството на банковия капитал, също е проблем, с който трябва да се справим, както и несигурността, що се отнася до ниските лихвени проценти. За да отчетем тези проблеми, направихме някои промени в приоритетите си за 2015 година. Сега ще се спра върху капиталовите изисквания и процеса по надзорен преглед и оценка. Що се отнася до капиталовите изисквания, трябва да разгледаме онези банки, които според цялостната оценка нямат достатъчно собствен капитал. Нека ви припомня, че по време на тази оценка установихме, че 25 банки нямат достатъчен собствен капитал. Недостигът бе в размер на 24,6 милиард. През 2014 година банките привлякоха 18,6 милиарда нов капитал, така някои от тях се справиха с недостига на капитал преди публикуването на резултатите от оценката през октомври 2014 година. От банките бе изискано да се справят с недостига на капитал в рамките на 6 до 9 месеца след публикуването на резултатите от оценката оценката, т.е. до 26 юли 2015 година. В началото на юни тази година повечето от банките бяха преодолели недостига си на собствен капитал, останалите са в процес на изпълнение на това изискване в рамките на установения срок. Сега надзор, процесът по надзорен преглед и оценка. Той определя капиталовите изисквания за всяка банка по втория стълб. Приемането на решенията по този процес за 2016 година вече бе финализирано. Тези решения бяха взети в началото на 2015 година възоснова на отделните национални подходи и бяха допълнени от резултата резултатите на цялостната оценка по единия механизъм за надзор. От тази година нататък за първи път ще прилагаме уеднаквен подход при процеса по надзорен преглед и оценка. Това е много важно за единия надзорен орган, тъй като ще гарантира последователно третиране на значимите кредитни институции в рамките на механизма за надзор. За да има последователност в методологията ни, в момента извършваме задълбочен хоризонтален анализ. Оценките в процеса по надзорен преглед и оценка, в зависимост от резултатите от този анализ, ще бъдат коригирани. Трябва да признаем, че надзорът би бил още по-ефективен, ако всички институции, които са обект на надзор, са и уредени от една и съща нормативна уредба. В момента има проблем с това, тъй като има разлики в законовата уредба на банките между отделните държави членки. В момента единната нормативна уредба е нещо, което съществува единствено на хартия. Нормативното, законовото третиране на капитала тази тема включва два аспекта, така наречените варианти за държавите членки и техните дискреционни правомощия. Една от основните цели на Базел 3 бе да се повиши устойчивостта на банковия сектор чрез повишаване на количеството и качеството на капитала. Както знаете, Базел 3 бе прият по линията на директивата и регламента за капиталовите изисквания. Както Базел 3, така и директивата и регламента предвиждат преходен режим, така че банковият сектор да може да отговори на по-високите капиталови изисквания и същевременно да кредитира реалната економика. Директивата и регламентът дават възможност на компетентните органи да решат как да прилагат този преходен режим, което доведе и до разлики в прилагането му между държавите членки. Откакто Европейската централна банка отговаря за надзора върху банките от еврозоната, разполагаме и с правомощия да вземаме решения за надзор във върховния интерес на банковия съюз. За целта започнахме проект с цел хармонизиране с основа на строги критерии и там, където това е необходимо, на упражняването, на прилагането на различните опции за надзор, както преходни, така и постоянни. Целта ни е да насърчаваме финансовата интеграция и финансовата стабилност. Сега ще се спра върху аналитичния набор от данни за кредитите или АНА кредит. Този проект бе иницииран преди създаването на единия надзорен механизъм. Първоначално целта му бе да се изготви набор от хармонизирани подробни данни, които да са от полза за паричната политика, паричните операции, управлението на риска, финансовата стабилност, изследванията и статистиката. При прегледа на тази инициатива в центъра на усилията ни бе необходимостта да се сведет до минимум задълженията за докладване. Първият етап на проекта ще продължи до началото на 2018 година. <clears throat> Той се фокусира върху кредити в размер до 25 000 евро, предоставени от банките на дружества. Това ще ни даде възможност да се съсредоточим върху кредитирането на малките и средни предприятия. По-късно, през 2020 година, ще разгледаме ипотечните кредити за домакинствата и кредитите за така наречените единствени собственици, т.е. единствени собственици на бизнес или самостоятелно наети лица набирането на данни ще бъде изцяло анонимизирано, т.е. няма да се събира чувствителна информация, например за семейното положение или религиозната принадлежност на лицата. Въпреки, че проектът бе започнат от Европейската Централна банка преди да ни бъдат възложени надзорни функции, в рамките на новите си надзорни функции също можем да се възползваме от тази инициатива. А на кредит предоставям съпоставими много подробни данни, най-вече когато трябва да се направи разбивка на портфейлите на банките по кредито получатели, обслужвани или необслужвани показателите, които ще бъдат разработени, ще бъдат полезни за надзорните органи за целите на изготвянето на модели и разработването на критерии, както и за целите на оценката на вътрешните процедури за оценка на риска на банките. Нека сега се спра върху взаимодействието между надзорните органи и органите за преструктуриране. Напълно съм убедена, че единият надзорен орган ще може в много голяма степен да се възползва и от един силен механизъм за преструктуриране. Едно такова взаимодействие ще е полезно и за двете страни, ще доведе до намаляване на административната тежест за банковата система, ще се избегне и отправянето на противоречащи си сигнали към банките. Сътрудничеството между двата механизма ще бъде уредено в меморандум за разбирателство, в който ще се урежда и обменът на информация между двата органа. Сега Европейската централна банка и Единият съвет за преструктуриране вече си обменят информация. Започнахме да си сътрудничим и в няколко области, най-вече в областта на информационните технологии. Бе постигнато немалко от създаването на единия механизъм за надзор, но продължава да има много предизвикателства. Привеждането в съответствие на надзора, така че да отговаря на много строги стандарти за високо качество, продължава да е сред приоритетите ни. За целта тази година започнахме цялостен преглед на вътрешните модели на банките за капиталовите изисквания. Освен това, възнамеряваме да постигнем последователност при надзора, както и добър баланс на интензитета на надзора баланс между значимите банки и останалите банкови институции. Очакваме и резултати от законодателния процес за структурна реформа на банките. Независимо от резултата по същество, Самото приключване на този процес ще премахне настоящата несигурност и ще даде възможност на банките да разработят дългосрочни бизнес модели. Уверени сме, че парламентът ще изиграе своята роля при този процес и така ще даде възможност за уеднаквено прилагане на регламента. Благодаря. Мога да ви уверя, че парламентът ще положи максимални усилия, за да осигури еднообразното прилагане на правилата в различните механизми. Сега започваме с ораторите. Георгио Крицус е първият. Благодаря, господин председател. Искам да задам въпроси за това какво става в банковия сектор в Испания и Португалия. Особено след посещението ни в Мадрид, мисля, че испанските банки се справят много добре. Решили са много от проблемите си в миналото. От друга страна, възможно е те да са изложени на опасност от гръцка криза. В Гърция има и економическа, и банкова криза – и това може да се превърне в криза на доверието към еврозоната или част от нея. Бихте ли е, обобщили като председател на единния надзорен механизъм предимствата, силните страни на испанския и португалския банкови сектори и бихте ли ни казали за какво трябва да внимават тези сектори, за да не се стига до проблеми там? Благодаря за вашите въпроси. Страните, които посочихте, както и някои други, са призвани към истинска реформа и преструктуриране на банките. Страните, които специално вие споменахте, извършиха такива реформи и някои от тях се справиха много добре, особено Испания. Това личи и от изчерпателната, деталната оценка. И за това е, ние не смятаме, че гръцката криза ще има вторични последици за банковите сектори в тези страни. Е, ние не смятаме, че тази криза ще има вторично отражение върху банките, надзиравани в пределите на механизма. Благодаря, Елиза Ферейра. Благодаря ви много за това, че сте тук и за цялата информация, която ни предоставяте. Вие споменахте връзката между надзора и е, преодоляването на проблемите на банките. Само, че ние бяхме уведомени от госпожа Кънинг, че има много голямо забавяне в транспонирането на някои от мерките. Как се отразява това върху вашата дейност, когато искате повече капитал, повече яснота за увеличението на капитала с оглед покриването на рисковете? Каква е вашата философия, когато определяте сроковете? когато определяте различните варианти е, за отделните страни. Каква е философията ви? Какви са вашите притеснения? Как е, е, тълкувате тези закъснения? стремежа си да създадете равнопоставени условия между всички банки, които са предмет на вашата надзорна дейност. Това е въпросът ми в момента. Споделям виждането на Хелга Кънингън, е, че директивата за предприемане на мерки е, за преодоляване на проблемите на банките трябва да бъде въведена в националните законодателства максимално бързо. Колкото по-бързо, толкова по-добре. Това бяха и националните ангажименти. Какви са последиците, вместо да се ползваме от общите средства, предписани от е, директивата, е, трябва да знаем, че остават националните е, режими на отделните държави членки, докато не се извърши въвеждане. Това означава, че задачата ни се затруднява. Много се затруднява, много се осложнява, макар и да не става невъзможна. Това е вярно и за онези области, в които липсва хармонизация – поради това, че директивите са били въвеждани е, в периоди далеч от преди създаването на единния надзорен механизъм. Не е възможно понякога да се упражнява контрол, който е напълно качествен, защото има възможности по старите директиви за голяма свобода на преценка от държавите членки. Това обаче дава конкурентно предимство на някои банки и създава безпокойство. Не съм сигурна, че проистичат конкурентни предимства от тази ситуация за отделни банки. Просто надзорът става много по-сложен. Мисля, че това е очевидната последица. Well, even uh, as you say, Chairman, it will be even more uh, important през 2016 година единството ще бъде още по-важно, но части от нея вече са въведени. Там, където няма пълно въвеждане, ние сме принудени да се опираме върху националните законодателства. Понякога те съществуват и са много близки до изискванията на директивата, някой път обаче няма национални законодателства аналогични на директивата или пък съществуват законодателства за материята уредена от нея, но те съществено се отклоняват. Да, т.е. трябва да се стремим към въвеждане в максимално кратък срок. Озок, yes. Господин Озок, следващия оратор. Да, вие. Проводничонца, po в житие еднолитего jednolitego mechanizmu Благодаря ви. След въвеждането на механизма за надзор, сега се осъществява такъв за капиталовите изисквания, осъществява се надзор върху финансовите конгломерати, но и върху сделките и операциите, извършвани от банковите групи. Мен специално ме интересуват надзорът върху сделките и операциите. Въпросът ми е теоретичен, но искам да ви кажа, че е имало такива примери на практика, ако в една от страните, за които се прилага единият надзорен е, механизъм, се налага да бъде продадена банка и да бъде проведен дебат за точната цена на тази банка, на нейните активи. И да се провери дали сделката ще се осъществи е, добросъвестно, до каква степен може да се очаква намеса за решаване на всички тези въпроси от страна на надзорния механизъм и на Европейската централна банка? Това бе първият ми въпрос. Вторият ми въпрос е каква, каква е подялбата на компетенции между е, вашия надзорен механизъм и националните е, надзорни системи? Благодаря за въпросите. Благодаря ви. По отношение на продажбата на банките, разбирам, че говорите за цена. Ние, като надзорници, нямаме нищо общо с цената. Нашата отговорност се изчерпва с това е, да е, проследим е, така нареченото квалифицирано дялово участие. Дали придобиващите е, отговарят е, на изискванията за придобиване. Това следим. Ако не се отговаря на изискванията, можем да вземем решение. За това е, новият собственик на дялово участие в банката да няма право на глас. Това е единствената роля, която играем. И го правим точно така, както го правеха националните надзорни органи, които отговаряха за надзора преди създаването на единния надзорен механизъм. По отношение на подялбата на правомощия между Европейската Централна банка и националните надзорни органи, бих казала, че някои правомощия, някои компетенции съвсем е явно са поставени в ръцете на единия надзорен е, механизъм. Това означава Европейската централна банка плюс единия надзорен механизъм. Това въжи, например, за правомощията за капиталовите изисквания. Е, националните надзорни органи все още отговарят за мерките за борба с изпирането на пари, за защита на потребителите. Това също е ясно. Има и една сива зона връзка с която се допитваме до юристите на Европейската Централна банка и на националните надзорни органи. Например, националните опции. Е, защото националните компетентни органи е, имат възможност е, да избират едно или друго поведение – в определени случаи, е, когато има транспониране на е, законовите изисквания и възможност за опция, т.е. за избор на поведението, и тя е съществувала преди създаването на единия надзорен механизъм, ние можем да потърсим юридически съвет е, за това дали е необходимо да упражняваме някакви правомощия успоредно с националните надзорни органи. Като тук се търси едно тълкуване на регламента. Ние когато прилагаме регламент, все пак сме по-улеснени, защото той произвежда пряко действие на територията на държавите членки. Когато е директива, сме затруднени, тъй като се минава през процес на национално транспониране. Във всички случаи бихме желали това, което правим е, и решенията, които вземаме, да са юридически издържани. Така че, ако имаме съмнение за правомощията, винаги търсим правен съвет. The speaker, so Mr. Urban Gue. Господин Орбан от групата ГУЕ. gracias, е, Благодаря. Вие съветвате гръцките банки да ограничат експозицията си спрямо гръцкия държавен дълг. Така ли е? Това е първият ми въпрос. Ако отговорите положително на него, какъв е смисълът, след като гръцката държава е единствената, която ще може да окаже помощ на гръцките банки в случай на неплатежоспособност. Ако гръцката държава се срине, ще се срине и гръцката банкова система. Малко странно е, че правите още по-трудно за гръцкото правителство да помага на гръцката банкова система от гледна точка на ликвидност. Според мен това е безсмислено, ако целите да не допуснете изпадане в несъстоятелност на гръцките банки. Първо, искам да кажа, че поддържаме прекрасно сътрудничество с гръцкия надзорен орган, който е представен в нашия съвет. Надзорниците в Гърция са прекрасни, справили се прекрасно с задачите за реорганизиране, преструктуриране на гръцките банки през последните години. И вие сте видели, че гръцките банки е, сравнително добре се справиха е, с изчерпателната оценка. Вече съм разисквала ситуацията на гръцките банки в няколко разговора, включително и с Комисията по економически въпроси. Не мога да добавя нищо към информацията, която съм дала в тези предходни дискусии. И подобно на колегите, и аз очаквам да видя белия дим, който ще се издигне от комина, за да даде сигнал за положителни решения на политическо ниво. Докато това стане, ние си вършим надзорната работа, следим ликвидността и платежоспособността. Това са обичайните ни задачи. Благодаря. Yes. Eh, simplemente es que no me siento respondido con la primera pregunta. Господин Урбан, а, мисля, че всъщност не отговорихте на първия ми въпрос. Искам да знам дали давате съвет на гръцките банки да намалят експозицията си към гръцкия държавен дълг. Не е наша работа да даваме съвети. Ние извършваме оценка на ситуацията, изхождайки от нормативната уредба. на Решенията които се вземат в случая не са публични и за това аз не мога да коментирам решения, които може би са били взети, но може би и не са били взети. For... Господин Гигулт, добре дошли отново. Благодаря ви сърдечно за конструктивната ви работа. Мисля, че всички виждаме, че вашата институция бележи напредък. Това е прекрасна новина. Имам въпреки това някои въпроси. Първо, Относно методиката на анализа на риска, вие май не правите разлика между по-малки и по-големи институции. Бихте ли давали по-системна информация на парламента? Каква разлика провеждате между големи и малки институции? Това е предвидено в регламента, но на мен ми се струва, че разликата а, или поне начина по който вие вземате предвид не съответства на принципа на пропорционалност. Вие споменахте Ана Кредит. Ана беше създадена преди надзорния механизъм и е, тук се крият доста проблеми за по-малките институции. И на последно място искам е, да коментирате бележката на холандския управител е, на Централната банка, че надзорният механизъм е ефективен, но не е ефикасен. Сега е, решения, които преди са били вземани много по- оперативно отнемат два месеца, за да се превъртят през вашия институционен механизъм. Какво бихте казали за тази бележка на управителя на Централната банка на Холандия? По отношение на методиката за анализ на риска и принципа на съразмерност или пропорционалност, ние полагаме максимални усилия да спазваме този принцип. Първият начин да спазваме принципа е да направим разграничение между значими и не толкова значими институции. За не толкова значимите институции степента на съразмерност изцяло се определя от националните надзорни органи. Вземам като пример препоръката, която отправихме във връзка с дивидендите – ние направихме такава препоръка директно към значимите институции и я изпратихме на националните надзорни органи с молба да я вземат предвид и по отношение на по-малко значимите институции, ако преценят това за необходимо. Така че нямам никакво съмнение, че ние много стриктно и резултатно спазваме или се стремим да спазваме принципа на съразмерност. Това, което се опитваме да постигнем е по-добра работа. при определене на това, кое е значима институция и кое е, е по-малко значима институция. Някои институции са много големи и поради това видимо са значими. Други обаче не са толкова големи и въпреки това в по-малки страни имат е, е, голяма значимост. Бихте ли се отчитали за изпълнението на принципа на съразмерност пред парламента. Аз искам това, което чувам сега, да го видя написано черно на бяло, защото много въпроси ми се задават в тази връзка. Вие отговаряте сега на тях, но го правите устно. Да, разбира се. По отношение на анализа на риска, искам да подчертая, че използваме и силно се опираме върху уредбата на Европейския банков орган. Тоест, е, не работим произволно. Във връзка са на кредит, установихме, е, че е, се иска доста разпокъсана, несистемна информация. Като че ли малките банки е, са много по-заинтересовани от е, тази гранулирана информация, защото тя е, е насочена към отчитане на мащаба на малките и средните предприятия. Има е, обаче е, връзка между това да подхождате диференцирано и е, да създавате бреме, да създавате административна тежест. Тук националните централни банки и националните надзорни органи имат решаваща роля. Когато една информация се смята за недостатъчна, мисля, че трябва да можем да чуем какво мислят за това и институциите, и държавите, е, които са на мнение, че тази е, информация не е достатъчна. За разликата между ефективност и ефикасност и е, как тя се проявява в работата на нашия надзорен съвет, ще кажа следното. Задачата ни е сложна – Значи, аз говорих за това, че директивата за оздравяване на банките не е изцяло транспонирана. Националните надзорни органи работят всеки от тях с конкретна национална правна уредба, докато нашите колеги, нашият надзорен орган работи с 19 различни правни уредби и това много усложнява задачата ни. До ноември 2015 година все още се намираме в първата година от съществуването си. Преди да започнем да вземем решение, водим така наречените политически е, бележки, правим е, политически е, нещо като меморандуми, като справки. Отнема време и тяхното изготвяне. Не искаме прибързано да вземаме решение и да възприемаме като жалони погрешни прецеденти. Все пак намираме се все още в първите 12 месеца от съществуването си. Някои срокове които са съществували преди и са били съвсем е, разумни за националните надзорни органи, са е, неприложими към нас, защото ние тръгваме от е, работата на националните надзорни органи, но след това тази работа се прелива в наша собствена работа, а се взема предвид и това, което прави европейският надзорен орган. Има задачи, които са изключително сложни при това взаимодействие. И сме длъжни да упростяваме максимално задачите. Бих казала, че екипите ни са прекрасни и те работят непрекъснато и неуморно, за да постигнат резултати максимално бързо. Някой път дори след сроковете се налага да вземаме решение, но ние винаги искаме да бъдем убедени в неговата правилност и да сме извършили анализа задълбочено. В петък следващата седмица ще говорим за институционната ефективност на рамката. Марко Дзани, може ли да ме замести за малко. Тоест, Марко Дзани е следващият ни оратор, а аз моля колегата да ме замести за кратко, тъй като трябва да се отклони от заседанието за няколко минути. Благодаря ви. Имам няколко въпроса. Първият е свързан с предстоящите стрес-тестове в едно от скорошните си изказвания заявихте, че такива тестове няма да се проявят проведат през 2015 година, ще бъдат вложени през 2000, за 2016 година. Въпросът ми е, ще има ли промяна в критериите за анализ, които се използват и по-конкретно възнамерявате ли да пристъпите на този етап към оценка на риска? В различните финансови институции в Европа. Втори въпрос е свързан с първи случай на прилагане на директивата за възстановяване и на банките. Знаете, че банковите системи в Германия и Австрия биха могли да се спускат с проблеми, ако нямат гаранции от а, а, обществените органи. Така че въпросът ми е как възнамерявате да приложите новата директива и как оценявате евентуалният риск всъщност рискът от, от, от това директивата да не бъде ам, приложен към австрийските и германските банкови системи. И третият ми въпрос е свързан с Монте Депаски, италианска банка, която не отговаряше на изискванията при скорошните стрес-тестове и новите анализи за капиталните изисквания, защото според новите критерии банката вече отговаря на изискванията, така че въпросът ми е възнамерявате ли да предприемат някакви стъпки за възвръщане на, към нормалното положение. Благодаря ви по отношение на стрес-тестовете. Действително трудно се правят такива тестове за 123-те банки в еврогрупата. Това изисква много усилия и ако трябваше да правим такива тестове през 2015 година, трябваше да започнем с тях почти едновременно с а, началото на надзора и това наистина е много работа. Дори в Съединените щати това, тези стрес-тестове не се извършват ежегодно, но а, ние сме а, поели ангажимент а, да участваме в процедурата стрес-тестовете на Европейския банков орган, предвиден за 2016 година. Започваме да обмисляме как ще се организира а, тестовете. А, но реалната официална работа ще започне през септември тази година. По отношение на пропуските при транспонирането на, на директивата за възстановяване и преструктуриране на, банко, на банките, ами положението е доста ясно. Директивата е ли е транспонирана или не е. И в случаите, когато не е транспонирана, трябва да разгледаме какво е положението в страните, които не са я транспонирали. Редица от тези държави и членки имат национално законодателство за преструктурирането на банките. И в този случай ние се запознаваме с това национално законодателство и в случай на нужда сме готови да насърчим неговото прилагане. А в случаите, когато няма такива национални законодателни разпоредби, се свързваме с министри, съответният министър на финансите, а, генерална дирекция конкретна способност, както знаете, на европейско равнище играе в известна степен ролята на орган, отговарящ за преструктурирането. Поне така беше преди изготвяне на специфичната рамка за преструктуриране. Така че знам какво е положението във всяка държава членка и а, действително очакваме с нетърпение транспонирането в всички държави членки, защото липса на транспониране на директивата не прави нашата работа невъзможна, но я прави много по-трудна. Подадах ми въпроса за Монтепаски. Ами, Монтепаски не отговаря на изискванията за необходимият наличен на капитал започна мерки за покриване на тези изисквания до 26 юли е срокът и според мен това е добра линия на поведение. Няма какво повече да добавя по случая. Благодаря ви, думата има господин Бернар Моно. Благодаря ви, господин председател. Госпожо председател, в началото на месец юни заявихте, че ще има нови стрес тестове през 2016 година за 123-те банкови институции от а, систематично значение. Въпроса за метода на тези нови стрес тестове миналата година отбелязаха, че тестовете, които проведохте миналата година, обавиха оценка на сценария за криза за отделните банки, но не и за обща криза. И също така те не предвиждаха възможността за дефлация, въпреки че в същото време ЦБ предвиждаше такъв сценарий. Предвиждате ли сценарий за, за, за, систематична криза, предвидена от срив на пазарите или дори от военен конфликт. Колегата преди малко спомена проблема с. А, поетите ангажименти по отношение на капиталовите изисквания, според мен те са прекалено занижени и в случай на сериозна криза не смятате ли, че а, цялата банкова система ще бъде поставена под въпроса. И на последният ми въпрос, чувствате ли се точно свободни да изпълнявате функцията си като председател на надзорния съвет, преди функцията, която заемате в ЕЦБ. Благодаря ви по отношение на метода на стрес тестовете за 2016 година. Продължаваме да обсъждаме темата с Европейският банков орган. Всъщност не сме започнали конкретните преговори, конкретните разисквания, те ще започнат през есента. По отношение на различните възможности, които ще разгледаме, на различните сценарии, всъщност взимаме предвид много възможни а, действащи лица, Единият съвет за преструктуриране също играе много важна роля. Още една друга част на ЕЦБ, генералната дирекция отговаряща за финансовата стабилност, също играе важна роля. И в крайна сметка в Европейски банков орган се гласува какви точно ще бъдат сценариите за стрес тестовете. Така че ние сме част. Ние не наблюдаваме процеса в Европейски банков орган, но нямаме право на глас. Нашите членове имат право на глас, членовете на един надзорен механизъм. Така че се очаква целият процес да бъде много добре координиран, да има много добро сътрудничество и в крайна сметка единият надзорен механизъм ще вземе резултатите изготвени от е, Европейския банков орган и смятам, че това е една много добра система. По този начин ще е, имаме възможно най-независими резултати от е, всички тези действащи лица, които много добре познават какво се случва. Споменахте комбинираните сценарии, които не сме взели предвид при тази процес на оценка, но именно тук е разликата, която се опитваме да направим. Тук говорим за обществени стрес тестове на много, много голям мащаб. Но има и редица други оценки, които изобщо не споменаваме, които са на много по-низко равнище, които са по-малко мащабни, които не споменаваме често, но които се извършват редовно. Е, всеки път, когато даден на надзорен на орган и аз самата питам членовете на екипа си какво би се случило, ако им зреждам няколко различни компонента и им като им задава въпроса как това ще се отрази на а, банките, а, които са а, част от а, Еврогрупата, те ми отговарят как се комбинират всички тези елементи и какво ще се случи, ако се ако има стечение на всички тези обстоятелства. Така че това е за текущите практики по отношение на стрес-тестовете. В някои е, случаи можем е, да се спрем на малките търговски банки, в е, извинете, малките банки за древно банкиране, в в други случаи се, се, се спираме по-скоро върху големите систематични институции. Разбира се, бихме могли а, да пропуснем да тестваме даден рисков фактор, но като цяло смятам, че подобни пропуски са ограничени, защото тестваме много елементи и взимаме предвид последиците от различни фактори. Дали се чувствам достатъчно свободно да изпълнявам своите функции? Да. И много благодаря на ЕЦБ, че ми дава тази всички тези възможности, инструменти, цялата тази подкрепа, която ми дава възможност наистина да се посветя на надзорната дейност, а всички останали функции, като наемането на персонал, заплащането, правилата по отношение на деонтологията. Всички тези функции се изпълняват от ЕЦБ и ние не се може да се отключим само върху надзорната дейност. И аз действително усещане за пълна свобода в изпълняването на своите функции. И фактът, че аз бях избрана и от Европейския парламент, допринася за това усещане за независимост. Благодаря ви. Ана Ламасова има думата. Благодаря ви, господин председател. Госпожо председател, казахте, че според вас вас. Сред вас, сред членовете на има различни национални регулаторни рамки. Някои са по-стари, други са по-наскоро въведени. Разбира се, вашата роля е да се опитате да сближите тези национални готовни рамки или поне да направите така, че да не си противоречат прекалено много. А, къде в момента са най-големите разлики между отделните национални системи и кои са разликите, които може би ще продължат да съществуват след края на преходния период, в който сме в момента. Благодаря ви. Благодаря ви. Действително, има редица възможности за прилага национално равнище на европейският е, законодателство и от ноември 2014 година надзорните органи имат е, различни възможности и по отношение на близо две трети от тези опции единият надзорен механизъм има възможността и дори задължението да избере най-подходящата опция. Така че ние искаме възможно най-високо равнище на хармонизация, но искаме и тази хармонизация да се основава на много ясни критерии. Създали сме специална работна група, която изготвя предложения и мога само да отбележа, че съм много обнадеждена и приятно изненадана от добрата воля, която беше проявена в този контекст и предвид положените усилия. И ми се струва, че по-голямата част от националните системи ще бъдат хармонизирани въз основа на много ясни правила. Разбира се, в някои случаи има и малко по-чувствителни въпроси. Всички знаете за изключението в Дания и специфичното третиране на застрахователните институции в тази държава в членка. също така и кои са различните активи, използвани като обезпечение за кредитите, които могат да продължават да се смятат за част от собствените фондове на банките, което разбира се може да доведе до, до значителна разлика за самите банки. Така че има няколко такива опции, десетина се горе-долу, по които имаме малко повече проблеми. Ще изготвим специфична оценка на въздействието, остатите от които ще, бъде, ще бъдат готови след няколко дни но във всеки случай, във всек, всяка опция даваме възможност на банките ни да да, дадат ответна реакция за случаите, в които са имали възможност да използват национални законодателни изисквания, които може би са малко по благодетелстващи за тях. Но целта ни, разбира се, е да постигнем хармонизация и по тези опции. Не знам какво ще бъде, какво ще бъде окончателното решение, не знам каква ще бъде окончателното позиция на единия съвет за преструктуриране по най-сложните опции, но като цяло ми се струва, че последните до момента резултати наистина са изключително обнадъждаващи. Благодаря ви. Разбира се, парламентът с голям интерес ще се запознае с тази оценка на въздействието, което споменахте. Петър Симон. Благодаря ви, госпожо Нуи. Благодаря ви за изложението. Благодаря за отговора, който дадохте на господин Гигулт, най-вече на въпроса му за по-малките субекти. Ще допълня този въпрос. Получавам информация от по-малки банки, че въпреки, че базите данни са били коригирани в рамките на Ана Кредит, чрез заличаването на някои детайли при кредити от над 25 000 евро следва да се предоставят 150 единици информация. Нещо, което представлява изключително голям обем. Защо според вас е необходимо да се предоставят данни в толкова голям обем? Не сте провели обществено допитване, не е бил проведен и някакъв друг процес, който да даде основание за събирането на информация в толкова голям обем. Искам да знам на какво се основава вашето становище, че е основателно да се събират информация в толкова голям обем, като се имат предвид разходите за този процес. Вторият ми въпрос е свързан с комуникацията с банките. Наскоро получих писмо от Сдружението на малките корпоративни банки в Северен Рейн, Вестфалия. В това писмо се визират таксите, които изисква Европейската централна банка за процеса на надзор съгласно решение 207 от 2015 година. От банките се предполага да предоставят информация, но разясненията, които им се дават в рамките на процеса, са само на английски. Преводът към немски язик е неофициален. Мисля, че Независимо от това дали упражнявате пряк надзор върху засегнатите институции или не, сте задължени да им предоставяте цялата необходима информация в официален превод към езика на съответната страна. В рамките на какъв срок смятате, че можете да гарантирате това? Well, uh, regarding uh, uh По въпроса ви за Анакредит, Мога само да повторя онова, което вече казах. Още преди единият надзорен механизъм да започне да упражнява дейността си, бе взето решение за предоставянето на подробна информация. Бе извършен анализ на свързаните с това разходи на ниво централни банки, национални централни банки, не на ниво национални надзорни органи. Анализът бе направен на ниво централни банки, тъй като и първоначалното решение бе взето на ниво централни банки. Защо? Към момента не се предвиждат допълнителни обществени допитвания. Европейската Централна банка в момента подготвя страница в интернет на проекта Ана Кредит. Целта на този проект е да се установи връзка с действащите лица в рамките на проекта, за да се очертаят бъдещи действия, за да се проведе и широко обхватен процес, който да включва обществеността, както и за да се предостави помощ, например по линията на рубрика Често задавани въпроси – Поддържаме връзка с банките, както и с националните надзорни органи. Призоваваме ги да се възползват от тази инициатива и да реагират. А по въпроса за надзорния съвет, мога да кажа, че между нас има известно разделение, що се отнася до това доколко подробни следва да са данните. Но изглежда, че някои надзорни органи в държавите членки, както и някои банки, изискват, имат много категорична позиция по въпроса, която ще бъде и отчетена от Европейската Централна банка. Допускам, че изисквате от нас по-голям ангажимент. По въпроса ви за превода. Да, Наистина сложен е въпросът с езиците в Европейския съюз, може би по-сложен, отколкото очаквахме. подразделението на надзорния механизъм на ниво Европейска Централна банка и подразделението му на национално равнище има договореност за това кой коя част от превода да поеме. Наистина, превеждаме текстове в много голям обем. Ако има непреведена информация, моля да ни уведомите за това и ще осигурим писмения превод в зависимост от това на кого се падат прерогативите за това, на националното подразделение или на подразделението на ниво ЕЦБ. А що се отнася до отношенията на ЕЦБ с онези национални банки, които искат информация на езика на съответната държава, трябва да ви кажа, че наистина предоставяме такава информация както в имейлите си, така и в прикачените към тях документи. но може би не отчитаме в достатъчна степен необходимостта от предоставянето на информация на съответните национални езици. Ако липсва преведена информация, моля да ни уведомите. Господин Хакмарк, Много говорихме за това как да се възползваме от предоставената ни нова възможност, за това дали има нужда от някакви промени или не. Но нека не говорим само за това, че чашата е наполовина празна. Нека допуснем, че е наполовина пълна. Въведени са нови законови изисквания, като директивата и регламента за капиталовите изисквания и директивата за преструктурирането и възстановяването на банките. Като се има предвид това, какви са според вас слабите и силните страни на банковия сектор в Европейския съюз? Нека оставим на страна необходимостта някои банки да прилагат новата нормативна уредба. Какво е според вас положението в момента в сравнение с от преди 5 години? Кои са силните страни на банковия сектор и кои са слабите му страни, с които трябва да се справим? Що се отнася до състоянието на банките и действащия регламент за капиталовите изисквания, мисля, че бе направено немалко малко за по-строгото регулиране на банките, възоснова на полуките, които си извлякохме от кризата. Но трябва да отчетем, че сме в преходен период при прилагането на четвъртата директива за капиталовите изисквания, на единия механизъм за преструктуриране и на директивата за преструктуриране и възстановяване на банките. Бе приета по-добра, по-строга нормативна уредба, но прилагането и на практика ще отнеме още месеци и години. А що се отнася до банковия сектор, всички банки от еврозоната постигнаха допълнителен напредък по отношение на балансите си, на приспособяването на работата си към промените в обстановката и в нормативната уредба. През изминалите години Банковият сектор бе изправен пред предизвикателства, продължава да е изправен пред предизвикателства във връзка с капиталовата си позиция. Банките от еврозоната продължават да са изправени пред проблема с ниската рентабилност. Към него се добавят и циклични и структурни проблеми. Цикличните проблеми проистичат от все още крехкото и неравномерно възстановяване на економиката. Освен цикличния фактор, има и други фактори, които не дават възможност на банките да се върнат към устойчиви печалби. И тези фактори са свързани с необходимостта банките да се приспособят към новите законови изисквания. Има и още един набор от фактори, които се отразяват най-вече върху банките в по-уязвимите държави. Става дума за високорисковите активи, проблематичните активи, които се отразяват зле върху капацитета на банките за кредитиране. А, Необходим е цялостен подход, но той не може да е еднозначен, тъй като първопричините за проблема са разнородни, като, например, състоянието на економиката, слабата нормативна уредба за погасяването на дълга, липсата на капацитет на ниво съдебна система и други. Всичко това са фактори, които надхвърлят рамките на мандата ни ниската рентабилност и големият обем на активите с ниска възвръщаемост продължават да се отразяват отрицателно върху капацитета на банките едновременно да изграждат капиталови буфери и да кредитират реалната економика. Но има и области, в които е постигнат значителен напредък. Като цяло, според мен, положението определено се подобри. Председателят. Това е добра новина. Следващият оратор, господин Мавридес. Благодаря, господин председател. Имам три съвсем кратки въпроса. които са взаимосвързани същевременно са по-скоро насочени към економическия, а не толкова към счетоводния аспект или към нормата на собствения капитал. Когато се използват агрегирани данни, понякога не можем да си създадем реална представа за конкретните проблеми в отделни държави. Ще ви дам за пример Кипър. Над 50% от активите в портфелите на банките са необслужвани кредити рискови активи. Същевременно банките реализират печалби. Каква е вашата позиция по въпроса? Второ, гръцките банки, извършващи дейност в Кипър. Ще има ли проблем в случай, че Гърция в един момент няма да е в състояние да обслужва държавния си дълг. Третият ми въпрос. Заявихте в уводните си думи, че постигането на политическо споразумение за Гърция ще е удовлетворяващо за вас. Смятате ли, че удължаването на срока на действие на програмата за Гърция, програмата за макроекономически корекции, ще спре изтичането на капитал от гръцката банкова система? Кратки, но трудни въпроси. използването на данни, които не дават реална представа за конкретните проблеми в отделни държави. Данните са изходната ни точка, за да можем да си вършим работата като надзорен орган, се нуждаем от достатъчно добри данни, които на следващ етап трябва да анализираме. А що се отнася до експозицията на рискови активи на необслужвани кредити и факта, че банките при все това реализират печалби, Въпросът е в какъв размер е тази експозиция. Ще се опитаме да прилагаме най-добрите практики на надзор Има една държава, която много добре се справя с проблема с необслужваните кредити и рисковите активи. Това е Ирландия. В момента проучваме прилагания там модел. Ще видим дали ще можем да го приложим и върху други държави. Последиците за Кипър в случай, че се стигне до несъстоятелност на гръцките банки – и Кипър и Гърция членуват в единния механизъм за надзор. Това им дава възможност за конструктивна работа за справяне с проблема. Както знаете, клоновете на гръцките банки в Кипър разполагат с достатъчен собствен капитал – не смятам, че с тях има някакви особени проблеми. Тези банки са ликвидни и платежоспособни. По въпроса ви за постигането на политическо споразумение, аз съм единствено и само надзорник. Надзорниците правят оценка на ситуацията, правят оценка на рисковете, след което предприемат действия въз основа на законовия си мандат. Председателят. Благодаря, господин Морешан. Благодаря, господин председател. Госпожо председател, два кратки въпроса във връзка с две тенденции, на които сме свидетели в банковия сектор. Първо, увеличената експозиция на банките към държавен дълг, най-вече тук в еврозоната. Имам предвид банки на държави, членуващи в единия надзорен механизъм. Първият ми въпрос е, направил ли е надзорният механизъм оценка на рисковете, проистичащи от тази увеличаваща се експозиция на държавен дълг? Тази експозиция се дължи и на факта, че не е претеглен на риска, свързан с държавните облигации. не би ли трябвало да се приложи по-различен механизъм за претегляне на риска, свързан с държавните облигации, без да се опоручава пазарът? Вторият ми въпрос е свързан с експозициите на балансите на големите банки в Европа. Тази експозиция се увеличи през изминалите години. Имате ли планове за включване на извънбалансовите активи в надзорния механизъм? Банките използват ли тези извънбалансови активи, за да заобиколят изискванията за норма за собствения капитал? Председателят, моля да преустановите разговорите в залата. Благодаря. По въпроса за риска, свързан с държавните облигации, По време на кризата си извлякохме полуката, че експозицията на държавни облигации е експозиция на актив, спрямо активи свързани с риск. Когато с актива е свързан риск, той трябва да бъде претеглен. Трябва да има им горна граница за експозицията. Базълският комитет вече започна работа по този въпрос. Надявам се, че ще бъде въведен международен стандарт. По-добре е да има международни правила, които да могат да бъдат прилагани и в Европа. Ще видим какво ще стане. Действително ще има нужда от първоначален етап, етап на поетапно етапно въвеждане на правилата. Така ще се избегнат проблемите, свързани с една по-рязка промяна. Неведнъж сме заявявали, че експозицията на държавни облигации е свързана с риск, затова и трябва да бъде претеглен рискът, свързан с държавните облигации. Трябва да има и правила, за да може постепенно положението да се подобри. Но трябва да се приемат някакви действия и преди приемането на правила. Експозицията на банките може би не я отчетохме в достатъчна степен по време на цялостната оценка, но направихме много подробна оценка на експозицията на извънбалансови активи, най-вече на деривати. По време на стрес тестовете направихме много подробна оценка на експозицията спрямо деривативи, като използвахме методите на Европейския банков орган. Банките, които имат експозиция спрямо подобни активи, бяха задължени да направят пълна и подробна оценка на балансите си. Всяка банка, която има експозиция на такива активи, би следвало да проучи и сценарии, при който контрагентът ти е вероятно да изпадне в несъстоятелност. Мисля, че не това е най-сложната част от работата ми в момента, тъй като нещата в тази област са под контрол. Законодателният аспект, разбира се, спада към прерогативите на законодателните органи, а не на надзорния орган. Това е една много важна бележка, която се съдържа в доклада на петимата председатели. Госпожа Джил. Благодаря, господин председател. Няколко въпроса ще повдигна, които така или иначе интересуват моите избиратели. Мислите ли, е, че има добър баланс между регламента и достъпа до финансиране от страна на потребителите и предприятията? Някои отрасли се безпокоят, че в Европейския съюз се проявява склонност към свръх предписателност, особено в сравнение с Съединените щати. Това дава на чуждестранните банки по-голямо конкурентно предимство в сравнение с европейски мерките? Какво мислите? И във връзка с това, един технологичен въпрос. Европейската економика има по-голяма нужда от достъпа до е, финансиране, отколкото да кажем предприятията в Съединените щати. Като надзорен орган, виждате ли някаква еволюция каква е еволюцията в банковите заеми в сравнение с потребността от такива заеми сред малките и средните предприятия и економиката като цяло? Има ли разлика между изискванията за малките и средни предприятия при отпускане на кредити в Германия и да кажем в Испания? И също така за паричния съюз искам да питам. Обезпеченията са много важен въпрос. Тук и е необходима голяма прозрачност. Ние в парламента подкрепяме разработването на ясни критерии, чрез които да се придаде прозрачност и на обезпечителните сделки. За да има по-голяма прозрачност, е, експертите смятат, че трябва да направим е, депо от данни е, за участниците в такива сделки и за извеждане на агрегатни стойности за дейността на участниците на пазара. Смятате ли, че това ще отстрани съмненията ни във връзка с този инструмент в миналото? Благодаря ви. По отношение на регламента и достъпа на заемополучателите до средства за финансиране, аз не мисля, че в Европа е на лице свръхрегулиране. Всъщност в Европа ние е, дори предвиждахме много по-щедри срокове е, за въвеждането на изискванията за Because we had a more generous phasing, uh, we have some banks that are... За капиталовите изисквания. В Съединените щати мога да кажа, че даже изостават в сравнение с нас. Е, вярно, че има някои банки, е, които е, не отпускат заеми, защото бавно оценяват е, състоянието на заем, потенциалните заемополучателите. Онези е, банки, които нямат достатъчно е, капитал, е, отпускат заеми само когато периодът е, е такъв на възход. В момента, в който настъпи криза, те не могат да отпускат е, вече кредити и е, започват бързо да изчезват. Не мисля, че имаме свръхрегулиране. Общо взето изискванията ни са били свързани и въвеждани с много щедри срокове, за да има възможност за кредитиране, въпреки това, че се променя системата. Длъжни сме да направим е, така, че е, банките е, да нямат експозиции, е, които да доведат до несъбираеми вземания. Има разлики в изискванията за отпускане на кредити на малките и средните предприятия в различните страни. Това е реален проблем. Той се дължи на економическото положение на страната, на особеностите на нейния економически растеж. Мисля, че Банковият съюз намалява тези разлики, но сам по себе си не е достатъчен, за да ги елиминира напълно и за да отстрани всички разлики, както вие сами, самата казахте. Трябва да се върви към съюз на паричния пазарно-паричен съюз, и в този смисъл а, има някои банки, като да кажем Английската централна банка, а, която разработва система изключително упростена а, във връзка с обезпеченията, така че да се улесни отпускането на кредити на малките и средните предприятия. Смятам, че нашата база данни очевидно ще помогне за предприемането на такива мерки в цяла Европа. И се връщаме до то, на този въпрос. Прекалено голямо бреме ли създаваме, когато искаме да се попълват данни в нашата база данни? Всичко е въпрос на баланс. Трябва да се преценява къде има необходимост от допълнителни данни и каква е способността, особено на по-малките банки, да доставят такива данни. Е, когато е, говорим е, за потребителски банки, банки ориентирани към крайния потребител, всъщност те до голяма степен са малки и средни по големина. Благодаря. Колегата Мариес. Госпожо, вие казахте, че се надявате след края на преговорите от комина на залата, в която преговарят гръцкото правителство и тройката, да излезе бял дим. Само, че е, са изключително тежки изискванията на тройката за уволнение, за повишаване на цената на живота. Какви са аргум... аргументите? Аргументите са, че ако гръцкото правителство не се съгласи с предлаганата програма. Гръцките банки вече няма да получават е, неотложната помощ за ликвидност, която са получавали до сега. Преди е, няколко месеца ви зададох един въпрос и той беше защо, защо е, поискахте от гръцките банки да не купуват е, гръцки държавни съкровищни бонове? Вашият отговор е, гласеше, че е, гръцките банки ще бъдат третирани по същия начин, както останалите банки, когато се опре до надзор. Въпросът ми е много елементарен. Ако гръцкото правителство до 30 юни не се споразумее с кредиторите и на 1 юли усъмнем без меморандум, без програма, Европейската централна банка ще се отнесе ли различно към банките от гледна точка на финансирането? Ще се променят ли критериите за финансиране? И какво ще стане с надзорната ви дейност? Ще се промени ли тя, ако Гърция излезе от програмата? Или няма да има значение това, че е, Гърция няма да е постигнала споразумение с кредиторите си до 30 юни? Κύριε Πρόεδρε, απλώ θυμίζω ότι ήμουν στον, με απάντηση τη γραμματεία σα στον κύκλο των ομιλητών και έχει τη διαδικασία κάτι ΚΑΤΣΔΙ. Τέλο πάντων. Следващият е, е, Господин е, председател, аз само за протокола искам да отбележа, че се бях записал сред основните оратори, а не за спонтанно изказване. Три въпроса във връзка с Гърция казва господин Зарянополос. Първо, вие като надзорен орган имате думата при разработването на политика за е, Гърция. Например, по въпроса е, за това дали частните дългове да се трансформират в държавни или да бъдат отпускани е, допълнителни заеми, които да отежняват положението ни като длъжник. В Гърция вече много хора са безработни, не могат да плащат заемите си, да обслужват заемните си задължения. Голяма част от тези заемни задължения са неизпълними. И сега, чрез новите мерки, които се искат от правителството, народът ще обеднее още повече и още по-малко ще бъде в състояние да е, плаща задълженията си. Е, Организират се хиляди търгове, хората остават на улицата, защото губят е, жилищата си. Ние смятаме, че ще има огромен проблем с тези необслужвани кредити. Какво мислите вие? Второ, голяма част от гръцките банки е, прибягват към секюритизация и разпродават това, с което разполагат под стойността му. Обаче в момента това, което ние трябва да връщаме, се иска по номиналната му цена. Наистина ли се стремите към платежоспособност при тези условия? А банките, които не функционират добре. Могат ли онези банки, които не функционират добре, да съберат несъбираемите си задължения? И кой ще организира Цесията на тези задължения, ако е, така наречените нефункциониращи банки не могат е, да ги съберат. Първо, трябва да кажа, че аз е, изпитвам огромно разбиране към трудностите, през които преминават гражданите на Гърция в момента. И искам да ви кажа, че ние обсъждаме този въпрос в частни разговори с колегите, надзорния орган на Гърция. Така че изцяло осъзнавам колко тежко е положението на хората. Казвайки това обаче, аз нямам нищо общо с неотложната помощ за ликвидността. Това е въпрос, който е уреден от законодателите. Вие със своята мъдрост сте провели разграничение между надзора, който упражнявам аз и моите колеги, и паричната политика. Гръцките банки се третират точно както всички останали банки в единия надзорен механизъм. Аналогични проблеми се третират по аналогичен начин с максимална последователност. Разбира се, като се вземат предвид спецификите на конкретната страна и спецификите на обстоятелствата в нея това няма и да се промени. Наистина, когато вземаме решение конкретно за гръцките банки, заимстваме някои елементи от политиката на финансов надзор, но нашите гръцки колеги са надзорници с прекрасни качества. Те вършат невероятна работа при преструктурирането и реорганизирането на гръцката банкова система. Тук няма нищо ново. Ние стъпваме върху тяхната прекрасна работа. По въпроса за необслужваните кредити. Напълно съм а, наясно, че това далеч не е само проблем на банковата система, че той трябва да бъде решаван като се подхожда от различни глина на анализ. Ние се опитваме да правим оценка, например, на това, което беше направено в Ирландия и се опитваме да преценим дали от опита на Ирландия не може да бъде извлечено нещо като ориентир за други страни. Е, в тази връзка сме е, дали правомощия на е, надзорния орган на Ирландия, който извършва съответния анализ Извинявайте, казва господин Зарянополус, в Ирландия бездомните са хиляди. Мога ли да приключа отговора на въпроса? Секюритизацията може да е решение за банките, категорично може да бъде такова решение. Това трябва да се е, преценява в контекста на общата правна уредба. Нали, в крайна сметка, тук правомощия има и Генерална дирекция конкуренция в Европейската комисия. благодаря. Благодаря. Това беше извънредно интересно изслушване. Второто такова изслушване е насрочено за 2015 година, 19 октомври. Ние своевременно ще ви изпратим допълнителни въпроси, за да можем да организираме това изслушване и ви благодаря за вашето присъствие и за отговорите, които чухме. Благодаря, господин председател. Thank you. Sorry, there was a small problem to assess in the voting list. Now е, Благодаря ви. Имаше някои малки проблеми е, с е, списъка за гласуването, но вече те са отстранени. Можем да продължим с гласуването. Започваме с проверка на техниката и на наличието на карти за гласуване. Кой няма карта? Само Перванш Берес. Отбелязваме си. Правим пробно гласуване. Моля да гласувате пробно. So there is one SND more that is Beres. Okay. So take into account if they are, of course, already enough, the SND. Okay, vote is closed. Oh, good. So we start by vote. Край на пробното гласуване. Всичко работи наред. Започваме с доклада на Свен Гиго по статистиките на общността по отношение на платежните баланси. Започваме с компромис А, две части, първа част за, против, въздържали се, приема се, втора част за, против, ще направим проверка. Моля, гласувайте. Прекратете гласуването. Отхвърля се. Изменение 22 за. Три страници по-нататък е това изменение. Гласуваме изменение 22, както казах. За. Против. Приема се, но ако искате нека да проверим, моля гласувайте. Край на гласуването приема се 23 за, против, въздържали се, приема се. Компромис Б за, против, въздържали се, приема се. Компромис С за, против, въздържали се, приема се. 27 за, против, проверка на изменение 27. Моля, гласувайте. Край на гласуването отхвърля се. 28 няма да се гласува. Изменение 4 за. Против. Нека да направим проверка. Мисля, че е отхвърлено, но нека да проверим. Край на гласуването. Приема се. Изменение 29 за. Против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 против. Проверка. Изменение 8. Моля гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Изменение 9 за. Против въздържали се. Приема се. Изменение 1 за. Против въздържали се. Приема се. Гласуваме на гласуваме текста с измененията по име гласуване. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Сега гласуваме законодателната резолюция. Отново по на гласуване. Моля, гласувайте. гласуването. Приема се. Сега гласуваме решението да започнем преговори със съвета съгласно член 73 от правилника за за парламента за против. Да направим проверка. Моля гласувайте. колеги не са гласували. Край на гласуването. Приема се. С абсолютно мнозинство. Така че можем да започнем преговори с съвета. Благодаря ви. Поздравление за докладчика. А сега продължаваме с проектостановището на Георгиос Крицус, Европейските структурни инвестиционни фондове и доброто економическо управление. Компромис А. За. Против. Въздържали се. Приема се. Изменение 7. За. Против. Нека направим проверка. Моля, гласувайте по изменение 7. Прекратете гласуването. Приема се. Ако се приема пада следващите изменения. Гласуваме изменение 9. За, против, въздържали се, приема се. Изменение 11. За, против. Нека да направим проверка. Моля, гласувайте. Изменение 11. Край на гласуването. Приема се. 12 за, против, въздържали се, отхвърля се. 13 за, изменение 15 за, против, въздържали се, отхвърля се. 16 за, против, въздържали се, приема се. 18 за,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 Гласуваме изменение 28. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Добре, се за или против гласувате. Добре, значи се приема. 29 за. Против. Нека да направим проверка по изменение 29. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отново равен брой гласове, в случай се отхвърля. Изменени 30 за, против. Съжалявам, но не виждам достатъчно ясно. Ще направим проверка. Добре, значи се приема всъщност. Компромис С, първа част за, против, въздържали се, приема се. Втора част за, против, въздържали се, приема се. Компромис Д Извинени 39 за, против, Извинете, но трябва да направим проверка. Проверка по изменение 39. Край на гласуването. Отхвърля се такъв случай гласуваме компромис с устното изменение. Първо гласуваме устното изменение за против. Ще направим проверка. Гласуваме устното изменение. Край на гласуването. Отхвърля се. Гласуваме компромиса без устното изменение за против, въздържали се, приема се. Изменение 44 за, против, въздържали се, отхвърля се. 45 за, против. Ще направим проверка. Моля, гласувайте. You can try to convince her, but so far Vote is closed. Is adopted. Край на гласуването. Приема се. 46 отпада при това положение. Продължаваме с изменение 48 за. Против, въздържали се, приема се. 47 за. Против, въздържали се, отхвърля се. Оригиналният текст за. Против, въздържали се, приема се. 49 за против, въздържали се, приема се. 51 за, против, въздържали се, отхвърля се. 52 за, против, въздържали се, приема се. 53 за, против. Нека направим проверка. Моля, гласувайте. Изменение 53. Прекратете гласуването. Приема се. Компромис F с устно изменение към него. Гласуваме първо устното изменение за. Против, въздържали се, приема се. Изменение 60 за. Против, въздържали се, се Нека да направим проверка. Моля гласувайте измерени 60. Прекратете гласуването. Приема се. Гласуваме на текста с измененията. За. Против. Въздържали се? Отхвърля се. Uh, the vote is concluded. С това приключваме гласуването. Както вече знаете, поради извънредните обстоятелства и срещата на Еврогрупата. Следващата точка от дневния ред се отлагам. С това приключваме заседанието. Следващото заседание ще се проведе в среда 15 юли в 15 часа ще продължи в четвъртък 16 юли сутринта. Благодаря ви. Закривам заседанието.